Je vous propose que nous commencions nos travaux. Нека да започнем. Господин Лайнен не е тук, така че аз ще председателствам заседанието днес след обед. Предлагам първо да приемем дневния ред. Има три промени в дневния ред. По точка 5 допълнителния протокол към споразумението за защита на Североизточния Атлантически океан. Доклад, който ще се представи от госпожа Росбах, ще се разгледа в сряда сутринта – като последна точка 17. След това 8 точка инвестиционни продукти за енергийната инфраструктура отлага се за следващото съседание. Поради влизането в сила на Лисабонския договор. И накрая по точка 14 сигурността на доставките на газ становище на господин Соник ще се разгледа преди точка 13. Става дума за 1 декември след обеда. И така, с тези три изменения променят, приемате ли дневния ред? Никой няма възражения. Второ. По отношение на превода има превод от всички езици, с изключи на всички езици с изключение на лат... латвийски и естонски. Трето, на 3 декември На 3 декември четвъртък сутринта в 10 часа сутринта ще има конференция. от господин Пачаейда, получил Нобелова награда. И ще става дума за глобалното затопляне и политиката в областта на храните. От 10 до 12.30 ще бъде конференцията. Господин Йолайнен ще присъства и всички, които искат да присъстват, са добре дошли. А сега нека да преминем към одобрението на протоколите от заседанията от 5 и 6 октомври, 19 октомври и 3 до 5 ноември. Имате ли коментари? Не? Добре, преминаваме към първата съществена точка от дневния ред. Размяна на мнение с господин Филип Лоу, генерален директор на Генерална дирекция конкуренция. Той е тук до мен и ще говори за конкуренцията в фармацевтичния отрасъл и е, за антитръстовите мерки там. И така, ще изслушаме генералния директор и след това ще проведем дискусия, както обикновено. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря ви много, че ме поканихте на днешното заседание на комисията. Много се радвам, че имам възможност да обсъдя с вас а, а, препоръките и фактите, установени от комисията по отношение на конкуренцията и фармацевтичния отрасъл. Както знаете, политиката в а, тази област има за цел да осигури достъп до сигурни, ефикасни и а, лекарства, които са на достатъчно а, добри цени. Много сложна цел, така че председателят Барозо е ангажирал генерална дирекция конкуренция, генерална дирекция здравеопазване и генерална дирекция предприятия в тази област. Ние се занимаваме с мерките по отношение на конкуренцията чрез прилагане на правото на в областта на конкуренцията, като целта е да се е, постигнат основните цели на политиката на комисията в тази област. За какво остава дума? Какви са най-важните неща за потребителите и производителите в този отрасъл? какви са основните ни е, коментари и препоръки. Първо е, ще се спомена, е, ще спомена е, конкуренцията между фирмата Създател и други фирми производители на генерично лекарство. Както знаете, всеки един човек в Европейския съюз харчи средно 100, 450 50 евро на година за лекарства. А, става дума за един отрасъл, който е близо 2% от брутния вътрешен продукт и не е тайна, че всички държави членки са под натиск тук. Затова има усилия за спестяване, за финансиране на тази система и не е лесно да се правят спестявания, когато става дума за иновативни лекарства, които по принцип са по-скъпи, защото е необходимо да се възстановят разходите, които са се натрупали във връзка с научно-развойната дейност. В крайна сметка, голяма част от тези инвестиции са много рискове. Именно заради това повечето от производителите се опитват да натрупат економически ресурс чрез генерични лекарства. Лекарства, които са ефективни и безопасни като оригиналното, но са много по-ефтини. Генеричните лекарства могат да бъдат пускани на пазара, след като а, оригиналните лекарства загубят своите изключителни права, т.е. обикновено, когато изтъкат патентите. В Европа конкуренцията между генеричните лекарства и от страна на генеричните лекарства намалява цените на лекарствата, прави ги по-достъпни. Например, три години след като изтече патента, потреблението на дадено лекарство, на даден тип лекарство, обикновено се увеличава с 60%. И на трето място, този тип лекарства насърчават производителите да въвеждат иновации, тъй като могат да се възползват от първоначалните по-високи цени на, на лекарствата, когато те са все още действащ, действащ процент. Лекарствата, генеричните лекарства са 25% от цената, по-низки от цената на оригиналното лекарство в началото и две години по-късно спадат с е, до 45% по-низко. Какви са спестяванията? Това се опитахме да е, разберем и установихме, е, че за определени лекарства, които проучихме, извадката лекарства, навлизането на пазара на генерични продукти отнема около 8 месеца, и то по консервативни изчисления, 8 месеца след е, правото напускане на пазара на това лекарство, е, може да ви се струва доста малко, но е, на практика този тип забавяне е доста сериозно, защото може да се означава огромни загуби за производителите. И така, спестяванията от навлизане на пазара от генерични продукти могат да бъдат 20% по-големи спестяванията, ако лекарствата бяха навлезли на пазара моментално. Когато правим проучване на даден отрасъл, ние се опитваме да избегнем каквито и да било предварителни предположения за причините за забавянията, но нашето проучване на отрасъла се занима с един ем, възможен аспект на този тип забавения и по-конкретно поведението на предприятията и до каква степен степен то се влияе от някакви аспекти на правото в областта на конкуренцията. Тоест, има ли нещо, което е свързано с мерки, които ние можем да предприемем? Фармацевтичните компании работят в много сложна регулаторна среда и за това ще видите, че в допълнение на това, което ще кажем, за поведението на фирмите, е много важно да се направят препоръки и за самите за самата нормативна уредба. Сега, що се отнесе до поведението на фирмите, те използват различни инструменти, за да защитят приходите от най-известните си продукти. А, говоря за инструменти, защото именно фирмите описват тези мерки като инструментариум. Тези инструменти имат легитимни цели. Могат да се. предмет са на надзор само по режима за конкуренцията, по конкретни причини, е, но могат да доведат до сериозни затруднения. Много често се е, правят опити да се увеличи път, действието на патента с е, подаването на няколко патента за едно и също лекарство. Тоест, е, можем да говорим за набор от патенти, за клъстер от патенти. И по някой път едно и също лекарство се защитава от 1300 патента или а, висящи кандидатури за патент в а, една или повече държави членки. Това е а, мярка, която се предприема за да блокира навлизането на генерични лекарства. Разбира се, може да се прибегне до съда, за да се иска правоприлагане по патента, но с воденето на съдебни дела също може да е сериозен проблем за конкурентите, особено ако те са по-малки фирми. И много често този тип съдебни дела имат за цел да забавят навлизането на генеричните продукти. В две трети от случаите печелят делата се печелят от фирми, е, които са производители на генеричните продукти, а не от фирмата производител на оригиналния продукт. Но все пак едно такова съдебно дело тече средно 2,8 е, години. И така, от е, до, 2000, до юли 2008 година има над 200 споразумения за във връзка с конкретни патенти и споразумения между оригинална компания производител и генеричен производител. Т.е. това са странични сделки и преките плащания са, над, са близо 200 милиона евро. Този тип плащания са известни като плащане за забавяне и в Съединените щати се разглежда този въпрос. Знаете е, сигурно, че в е, Конгреса има много разгорещени дебати по този въпрос. Е, става дума за случаите и условията, при които могат да бъдат такива плащания, правени такива плащания изобщо. И все повече се настоява първоначалната компания-производител да е длъжна да докаже, че не е плащала за забавяне. Компанията създател много често се намества, намесва и на пазара, като твърди, че генеричните продукти са по-малко ефективни, е с по-низко качество или нарушават правата на патент на компанията създател, нещо, което удължава процедурата с средно 4 месеца. Но обикновено там, където компанията създател съди, реш, съди властите, отговорни за издаване на лицензии за производство на генерични лекарства, те печелят делата само 2% от случаите. Има а, и други а, органи в областта на конкуренцията в други части на света, които работят по този въпрос, но ние също в консултации с колегите си успяхме да определим три основни области, където би било полезно да има и нормативна намеса. Разбира се, много важно е нормативната уредба да се обсъди всичко това е с парламента, по-конкретно патентите, разрешителните за пускане на пазара и въпросите свързани с възстановяването на средствата. Ще продължим да наблюдаваме споровете по отношение на патентите особено онези свързани с опити да се ограничи навлизане на генерично лекарство. Работим и с органи в областта на конкуренцията в други държави, където има подобни случаи, но това не е достатъчно. Именно заради това в крайния доклад ще видите изброени основните области, които ще обобщя тук. Първо, подчертаваме, че е важно да има патент на общността и да има обединена патентна система, защото иначе има дублиране на условията и а, рискове от правна несигурност. Много важно е да се даде потвърждение за това от всички органи в тази област. В 11% от случаите съдилищата в държавите членки са излезли с конфликтни решения по едни и същи случаи. Да не говорим, че този тип съдебни дела са доста скъпи за засегнатите лица, въпреки, че адвокатите печелят добре. Всъщност, юристите са е, адвокатите са спечелили е, над 420 милиона евро от е, подобни дела. Така че е необходимо да се обедини системата, да се да си сътрудничи, да сътрудничат органите и да се вземат решения най-вече с оглед на интересите на крайния потребител. И накрая, по отношение на възстановяването на цените, обмисляме автоматично даване на право на това за генеричните лекарства. Мисля, че тази мярка следва много близо холандския модел. Държавите членки също трябва да обмислят политика, която да улесни генеричната конкуренцията от страна на генеричните лекарства, нещо, което съществува в Холандия, например, където се настоява лекарите да предписват активната съставка, а не конкретната марка продукт, а пък фармацевтите са длъжни да препоръчват на, на пациентите най-ефтиния продукт продукт. Този тип мерки могат да а, помогнат за промяна на ситуацията. Това са в общи линии нещата. Надявам се, че ви дадох достатъчно добра представа за това какво се опитваме да направим. Благодаря ви, господин генерален директор, за изложението. Вие очертахте една доста широка рамка на нашия дебат. Госпожа Лункрен. Благодаря. Внимателно слушах и прочетох доклада. Попитах се, като прочетох доклада, какъв е мотива. Трябва да се признае, че, че доклада е политически мотивиран. Той е той е поставя в средата производителите на генерични лекарства, той ги съжалява. Но наистина дали е така в нашия реален свят? В началото, господин Лъвев, вие казахте, че че трябва да се осигури а, достъп за, на от сигурни лекарства. Ако смятаме, че най-важното е на пациентите да осигуриме нови иновативни и добри лекарства, то аз съм съгласна с вас. Но след това изречение говорихте само за пари. Само за цени и пари. И аз ви моля да правим разлики. А това а, а, различаване липсва във вашият доклад. Ролята на иновативната индустрия – като то ръководна, движеща сила за нови лекарства, която може да е добра, може да няма добавена стойност в терапевтичните методи, но е важна за изследването. И след това ролята на генеричните е, лекарства и ролята на производителите на генерични лекарства. Но няма разлика в е, вашия доклад, няма различаване. Освен това, хубавото е, че е правено проучване в сектора на производителите на генерични лекарства, за да се разбере какво правят те, как те се договарят. Вие говорихте за пари. Говорихте за по-ефтини лекарства. Да, разбира се, тези лекарства, които имитират оригиналните, са по-ефтини във всяка държава. Е така, включително в моята страна. Но нека да се спра на отделните точки. Първо, наличност лекарствата са налични, но са на друга цена. Не представяйте ситуацията така, сякаш наличността на едно лекарство е, се гарантират от наличните лекарства. Това не е така. Относно закъсненията. Има ли големи закъснения за пускане на пазар? Когато изработвахме законодателството за централизирана процедура за защита на патентите и отговаряйки на въпроса от кога генеричен производител има право да започва производството, е, вие сами забелязвате във вашия доклад в точка под линия 23, че ситуацията от 2004 година се е променила и от 2013 година ще се забелязва това. Но не съм съгласна с вас, а когато казвате, че генерични лекарства трябва по-рано да излизат на пазара. Вие пропускате във вашият доклад е, ролята на изследователската индустрия, иновативна индустрия. Познавам значението на генерични лекарства. То не е незначително. Генеричното лекарство се появява тогава, когато има и оригинален продукт, а, оригинално лекарство. Ако няма оригинални лекарства, няма и да има генерични лекарства. Тоест да внимаваме, когато изхвърляме мръсната вода, да ни свърлим и бебето заедно с мръсната вода. Така че това е и морален въпрос, а и всъщност А, нека да се спра сега на поведението на компаниите. На, никое, на никое место вашия доклад не е записано, че а, за конкурентното поведение че нещо незаконно се върши. Относно Toolbox, т.е. набор от инструменти, комисията също има набор от инструменти. Всеки от нас използва различни инструменти, методи, за да се справи с някаква ситуация. Това не е незаконно. ако се получи незаконно действие с използване на инструменти, тогава ви разбирам напълно, тогава съм съгласен с вас. Относно патентите, аз съм била винаги за централизирана процедура, единна процедура, е, но не сме се наложили по този начин. И вие знаете защо не успяхме да наложим това. И последната ми забележка, господин председател, относно Hans Corporation, щом държави членки печелят пари, от това, че се правят, издават разрешения в съответната държава членка за издаване, за продаване на тези лекарства, тогава нека да оставим нещата така. Или искаме да ги централизираме, всичко да минава през Лондон, от клирингово място, година наред преди изтичането на патента, да разчистиме пазара, но това не са инвентовативните производители или производителите на лекарства, а това са държавите членки, които са против това. И това трябва да се каже тук. Аз с моите колеги в Европейския парали, а, парламент съм постигнала вече много в сектора на лекарствата, но все още няма достатъчно база от данни за а, допълнителните ефекти от лекарствата. Но това не зависи от нас, не от мен, не от колегите, а държавите членки не се справиха с това. И накрая, господин госпожо председател, вие казахте, че е хубаво, че новата комисия а, в новия състав ще се справи с това. Но това няма да промени нещата, според мене. Създава грешното впечатление, че ние имаме европейска политика в здравеопазването. Ние нямаме такава. И имаме европейска политика в индустрията. Така че, за съжаление трябва да кажа, че вашият доклад не ме изненада, не смятам, че е нещо значително. Аз предпочитам по друг начин, в друг фокус да се представят нещата. Благодаря. Благодаря. Колегата ще отговори. Няма много желаящи да се изкажат, така че може веднага да се отговори на въпроса. Благодаря на колегата Бехрент за това изказване. С това проучване ние не се опитваме да решим всички проблеми на сектора здравеопазване. Съжалявам, че това не го споменах в самото начало. И ние определено не можем да повлияем на поведението на държавите членки значително, без намеса на комисията, на регулаторите и без ваша намеса. Ние нямаме такива претенции в нашето проучване. Ако прочетете внимателно доклада, ще видите, че това е така. Що се отнася до защитата на дейността на тези, които извършват новаторска дейност, е, в началото мисля, че казах съвсем ясно, че това, което правим в сферата на конкуренцията, следва да цели насърчаването на конкуренцията. Конкуренцията е на лице едва когато тези, които извършват новаторска дейност, получават някаква отплата. Не само в нашето проучване, и в други проучвания ще видите, че няма много продукти новаторски, които да са в процес на изготвяне. Всъщност техният брой е намалял. Това се дължи на очевидното затруднение на основните фармацевтични фирми, които независимо, че имат голям бюджет, не могат да постигат значителен напредък. Спорен въпрос е дали степента на новаторство е намалява заради нашите проучвания – ние акцентираме единствено върху тези аспекти от разработването на лекарства и пускането им на пазара, които водят до негативни последици. Пак искам да подчертая. Нашата цел не е да правим пълно проучване на бранша с всичките му плюсове и минуси. Целта е, както сме и направили, да разгледаме какви са възможности за евентуално поведение, което е в ущърп на конкуренцията. Поведение на производителите на оригинални лекарства и на генерици. От правоприлагането не изключваме неправомерни действия от генериците. И на трето място – Ако има някакви обвинения към някоя фирма в проучването, вие първи щяхте да ни кажете, че сме предприели някакви незаконни действия. И така ние много внимавахме, не сме повдигали никакви обвинения, не сме направили нищо, което да нарушава правата на производителите на оригинални лекарства и на генерици. Това е проучване, с което не се накърняват правата на бранша. С това доклада става нали, малко по-скучен, по-малко интересен, тъй като ние се ограничаваме само с някои общи забележки. Ще се отнася до патентното право, мога само да съглася с колегата депутат, че много напредък трябва да се направи, за да стане по-ефикасна патентната система в Европа и да е в интерес на новаторските продукти и на потребителя. В това отношение мисля, че патентното ведомство до голяма степен вдигна летвата, за да не се подават слаби кандидатури за патенти. Но така или иначе, те първа предстои да се свърши още работа в областта според нас. И накрая в отговор на госпожа Рот Берент искам да кажа, че новият състав на комисията трябва да направи така, че неговата политика да води до конкретни резултати, а не само до дела, до думи, извинявайте. Хубаво е да се обединят усилията на всички служби на комисията в това начинание. И ако може да се осигури покрепата на нашата генерална дирекция, толкова по-добре. Катрин Солией. Благодаря, госпожо председател. Относно патентите. Те в момента се издават в национален план или, както бе казано, от Националното патентно ведомство – Само, че ние имаме една група от национални патенти, за които а, въжи националното законодателство и по дела се произнася националният съд. Вие споменахте за разходите за процедурата по обжалване. Въпросът ми обаче е много прост. Кога ще имаме истински европейски патент? Ясен въпрос. Предполагам, че отговора няма да е чак толкова лесен. Ще дам един доста скромен отговор от един скромен генерален директор. Вие подчертахте липсата на общностен патент. И на липсата на съд, в който да се разглеждат делата. Надявам се, че вследствие на нашият отчет, новият състав на комисията, новият комисар по здравеопазването, новаторската дейност, научно-развойната дейност и конкуренцията, ще убеди държавите членки колко полезен е подобен тип патент. Господин Адер. elnök asszony, tisztelt igazgató úr. Благодаря, госпожо председател. Господин генерален директор, не бих казал, че аз подкрепям производителите на оригинални лекарства, нито пък производителите на генерици. Те не са лобирали пред мен. Но ще говоря от гледна точка на пациента и бъдещите пациенти. Ще ви кажа следното. Независимо колко хубаво изготвен вашия доклад, в него са описани типичните стереотипни случаи. Как и кога производителите на оригинални лекарства – се опитали да следват някакви нелоялни практики по отношение на пазара и конкуренцията. Подаването на неточна, подвеждаща информация за пациента в брошури за пациента или пък по телевизионни мрежи и така. До пациентите стига неточна информация – за генериците. Тук стигаме до въпроса за нелоялната конкуренция, нелоялни пазарни практики, които очевидно са в ущърп на правата на пациента, защото аз, като пациент, ако получа неточна или подвеждаща информация за лекарство, очевидно много трудно ще взема решение дали да използвам лекарството или не. И така, Въпросът ми е относно тези случаи, които сте посочили. Вие много внимателно сте се подбирали думите, но искам да попитам. Дали според доклада трябва да се предприемат мерки срещу подобно поведение от тези фирми от националните органи или от комисията. Дали комисията не планира да въведе някакви санкции за подобно поведение? Благодаря. I think there, there's a variety of conducts. Uh... Мисля, че има няколко типа поведение, които трябва да се разгледат внимателно и те трябва да се разгледат или на европейско равнище, ако засягат всички е, е, е, европейски пазари, или на национално равнище. Ако мога да започнат националните пазари, става дума за нелоялни практики, като, например, подвеждащо подвеждаща реклама от производители или на генерични лекарства или на оригиналните лекарства. Да кажем, оригиналният производител казва, не използвайте това лекарство, защото то не е толкова безопасно, колкото оригиналът. Докато органите са дали одобрение да се ползва това лекарство като безопасно. От друга страна, застава въпроса с необоснованото намаляване на цените. Така че всичко това са нелоялни а, практики, които трябва да се разгледат на национално равнище. Оттам нататък има и а, други е, тактики, които и ние можем да разгледаме на европейско равнище. А могат да го разгледат и колегите ни на национално равнище. Например, когато става дума за капацитета да се предот... способността да се направи така, че генеричните лекарства да не могат да навлязат на пазара, и всичко това става за сметка на потребителите. Или пък, ако има споразумение между производителите на генеричното лекарство, така че да се запазят цените на високо равнище, дори след като патента на оригиналния производител е изтекал. Някои от тези въпроси могат да е, се разгледат от е, европейските органи в областта на конкуренцията. Други, които засягат само една или две страни, могат да се разгледат от националните органи. Но тук е, в никакъв случай не трябва да е, се изкушаваме да прибегнем към теорията за конспирацията. Просто е добре властите, които се занимават с конкуренцията, да бъдат на штрек за този тип поведение. Когато една фирма-производител се опитва да попречи на работата на друга фирма-производител по една или друга причина – ще разгледаме въпрос, е, ще разгледаме е, онази част от е, тези въпроси, която е свързана именно с конкуренцията. Например, конкуренцията е изкривена поради експлуатация, изключване или споразумение между фирми. Това е нещо, което ще направят и националните власти, ако става дума само за една или две страни. Едновременно с това на национално равнище навсякъде има специални закони за подаване на погрешна информация към потребителите, както и за подвеждащата реклама. И всичко това може да се е, разгледа на национално равнище и могат да бъдат взети мерки. Ако има подвеждаща реклама, обикновено мерките се вземат на национално равнище. Благодаря, господин Карл Шлютер. Благодаря ви много, че сте тук. За разлика от е, много от приятелите ми тук, се зарадвах на вашия доклад, защото много пари могат да се спестят, ако е, законът работи както трябва. Е, там се казва, че един 20 годишен патент е точно 20 годишен патент, а не 20 години плюс 3 месеца или плюс 8 или колкото там, чрез конкретни тактики. вие използвате. А, ако, ако се използват правни норми е, само за да се забави навлизането на пазара на генерично лекарство, твърде очевидно е, че това е злопотреба. Но вие не засегнахте някои от е, по-чувствителните въпроси. Има два основни въпроса тук. Първо, степен на новаторство на патента. Ако мога да получа 100 патента за едно и също лекарство – може ли да се твърди, че всеки един от тези патенти има достатъчна степен на иновативност? И второ, ако се използват определени процедури, аз, е, а, е, има, ли, е, има ли нещо, което да попречи на фирмите производители на генерични лекарства да изкопират лекарството от първо поколение, а, а не лекарството от второ поколение. и второ, възможно ли е да се намират на пазара тези лекарства равноправно, ако лекарството от второ поколение не е особено иновативно в сравнение с първото. Просто понякога е много лесно да се патентира нещо, което е изключително близко до друг патент. По някой път са необходим, е необходимо да се използва определена процедура за създаване на дадено лекарство. Има ли примери, когато някой взема нов патент заради това, че иска да използва стара процедура? Въобще има ли как да открием старите а, патенти. Не знам дали зададох въпроса си достатъчно. Но се надявам, че ме разбрахте. Оттам нататък всички ние имаме нужда от лекарства, има нужда от иновации, трябва да, и е, системата трябва да работи така, че да а, постига а, е, е, тези цели и тези лекарства да са а, достъпни. Но се оказва, че е, само 1,4% от фармацевтичната е, промишленост се занимава с е, действителна научно-развойна дейност, 15% с допълнителна научно-развойна дейност за подобрение и останалите не се занимават с научно-развойна дейност. Тоест, можем ли да твърдим, че се работи по най ефективния начин – за да се е, е, е, получат нови лекарства. И въобще получаваме ли нови, нови антибиотици, нови лекарства за а, редките заболявания? Или се произвеждат лекарства за това, за което хората най-много плащат? И също така, нека да помислим и за разходите за, патент, за патентите. Проучили ли сте ефекта на ценовите фондове, особено по отношение на антибиотиците? А, могат ли да се използват тези фондове, за да се направят иновации? Защото ако се работи така, тогава всички е, ще могат а, е, да, да спечелят от това. И е, също така, когато патентите изтъкат, е, според вашите проучвания, се увеличават продажбите на тези лекарства. Тоест има лекарства на пазара, за които хората не могат да платят, защото са много скъпи заради това, че са напатентовани в момента Има ли нещо, което да се направи преди да започнем да се опитваме да създаваме ново законодателство? Въобще, проучили ли сте основните принципи? Това ли е най-ефективният начин да се е, създадат нови лекарства? Благодаря. Генералният директор има думата. Ще ми се да вярвах, че е, правото в областта на конкуренцията може да реши всички проблеми с патентите. Но, за съжаление, не вярвам в това. Въпросът за степента на новаторство на даден патент е много относителен. Прави се всичко възможно в областта на патентите да се работи възможно да се работи по-строго. Но при всички положения проблемите с патентите ще се отразят и на конкуренцията. Това се случва и в Съединените щати. И там за първи път е, призната необходимостта за защита от иновациите. Нещо спомената и тук, но има опасност е, от е, слаби патенти или от отрицателен ефект, от е, набор патенти на един и същи продукт. Защото не не е съвсем ясно кои права трябва да се защитават и а, кои права могат да се използват с лицензи. Не само производителите на генерични лекарства мърморят за патентната система. Цялата фармацевтична индустрия има нужда от по-добра рамка и за иновации, и за конкуренция. Именно заради това се намесихме и ние и направихме своите препоръки за системата за патентите, но по никакъв начин не се месим в ефективността на организация на патентите. Що се отнася до средствата за правна защита в тази област. Да, действително. И, или мерките за промяна на ситуацията. Тогава ценовите фондове могат да бъдат такава мярка. Е, могат да се използват различни системи за е, осигуряване в тази връзка и вече провеждаме някои проучвания в тази област. Ако някоя е фирма-производител дойде при нас и каже, че може да има проблеми при иновациите, ако не се вземат конкретни мерки за коригиране на ситуацията – и тогава ние винаги бихме казали, да, добре, разбира се, ако смятате, че ценовите фондове са добро решение, е, могат да се въведат такива фондове. При всички положения трябва да се работи така, че резултатите да са възможно най-добри за потребителите, за пазара и е, за конкуренцията, конкурентния процес като цяло. Проучването тече в момента. Е, до сега проучихме проблемите, сега е, е, проучваме потенциалните злопотреби и работим с колегите от другите генерални дирекции, за да установим дали предложенията за промени в нормативната рамка са действително реалистични, дали могат да се въведат в достатъчно добър срок. И междувременно продължаваме да правим поручвания на работа на конкретни компании и ако имаме основание, ще се намесим, за да разрешим конкретни проблеми или а, конкретното изкривяване на конкуренцията. Благодаря. Пекис има думата. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на комисията за тази трудна задача. Два конкретни въпроса имам. Първият въпрос се отнася за ролята на държавите членки. Държавите членки отговарят за ценовата политика. Те си запазват това право. Аз бих се радвал да има един голям европейски парламент, а, пазар, но всъщност имаме 27 ценови структури което има големи последици не само за ценовата политика, но и за времето, момента, в който се появява иновацията на съответния пазар и какви са закъсненията също при такова, такава поява. И кога следват след това генеричните лекарства? Моят въпрос е, дали вие като комисия можете да спрете по-силно държавите членки да спазват сроковете. Има директива за прозрачност и държавите членки обаче не се придържат достатъчно а, добре към нея, както изисква законодателя. Така че конкретният въпрос, какви са вашите възможности като комисия за спазване на тези срокове от държавите членки? Вторият ми въпрос се отнася за Everdreaming. Това е любимият метод за разширяване на патентната защита. Имаше много разговори, например в Европейската патентна служба, и там все повече стига до извода, че всъщност има смисъл да се разшири патентната защита с 5 години, но след това да се сложи край. Тоест веднага да се познаят това и т.е. по-дълга патентна защита и след това ряза край. Така че моят въпрос, как стоите вие към такова предложение? Много специалисти по патентни дела и от Мюнхен, от Европейската а, патентна служба биха желали да видят по-атрактивни нещата. Благодаря. And, uh, no Имам два коментара тук, като първо по отношение на директивата за прозрачността. ми се струва, че, полити... че комисията а, като охажване на медиите може да говори остро, да заплашва държавните, е, държавите членки, но всъщност е, няма реално е, какво да направи в някои области. Някои от практиките, които ние атакуваме, всъщност са широко разпространени в държавите членки. им, или пък там става дума за фирми, които злоупотребяват с ситуацията. Така че просто ние можем да добавим и нашия натиск към правния и политически натиск, който се оказва върху тези фирми. Така че самия факт, че комисията стартира това разследване като колегия по себе си означава, сам по себе си означава, че се е, наблюдава ситуацията изключително внимателно. Аз лично бих предпочел нещата да... Ако трябва да са малко по-дълги, но накрая да станат съвсем ясни. Проблема с съдебните дела е, че е, по принцип идеята е проста, но а, страните са обсъдени от множество струпани в една и съща област патенти. И така принципно аз съм съгласен, че е добре да има и яснота, и посока. Но трябва да се разгледа всеки случай по-отделно, за да се види дали има смисъл от всичко това. Господин генерален директор, Както колежката вече каза, вие направихте възможно да се създаде такова съобщение. Е, поздравявам и вашето желание за претворяване на дело на това съобщение. Но от друга страна, смятам, че не сте стигнали далеч относно антиконкурентното поведение особено в публичния сектор на здравеопазването, което е важно за европейците от утрешния ден. В публичният сектор има неща, които трябва да бъдат продължени. Тази директива и регламента за информиране на пациентите и рекламата за лекарства – всичко това трябва да направи възможност да се вземе предвид и вашето съобщение, за да може след това тази директива и този регламент да бъдат формулирани. Аз оставам с впечатлението, че не е достатъчно това. Е, става дума за сравнение на силите, особено в голямата фармацевтична индустрия, съвсем директно казано в политическата ми група някои могат да виждат това по различен начин, но държавите членки днес не са достатъчно силни, за да създадат равновесие между политиката в здравеопазването и фармацевтичната индустрия. Това въжи за публичното здравеопазване. Във Франция, например, е така, когато ставаше дума за вакцинацията, това е първата ми бележка. Втората бележка е относно цената. Установяваме, че щом започне тази фаза на генеричните лекарства, се увеличават продажбите. Значи имало е проблем с цената. Трябва много да гледаме напред, за да помислиме за политиката на общността. а не държавите членки, всяка сама да урежда въпрос така, както смята. Смятам, че това не е разумно, тъй като фармацевтичната индустрия е по-европейски организирана. И трето, добавка към цените, добавка към равновесието на силите, трябва да се гарантира потребителя да е по-добре защитен. Това бе споменавано многократно. В Европа потребителите нямат доверие в техните лекарства. Нужно е повече доверие в лекарствата. Както и доверие към производителите на лекарства. Тоест, не е... Вие сте прав, като казвате, че тук не става дума толкова за политика във връзка с конкурентността, а с равновесието. А равновесието на силите, което да позволи да се формулира единна политика в областта на обществените услуги. Не само частните фирми или мощните фармацевтичните индустрии. Е, нужно е, е партньорство между обществения сектор и в областта на общността, партньорство с големите фармацевтични фирми. И привършвам. Надявам се, че вашия доклад ще направи възможност да се продължи напред като членове на парламента сме готови да ви помогнем, за да продължим напред. Благодаря ви. Да. Господин генерален директор, можем да направим заключения. Да преминем към заключителната фаза. Първо, по отношение на въпроса за съсредоточаването върху цената, а не върху бранша като цяло. Нещо, което каза колегата току-що. Често казвам, че в енергийният сектор, преди да направим подобно проучване, 27 енергийни министри, 27 държави смятаха, че имат национална енергийна политика, с която създават повече възможности, за обществото и потребителите като цяло. Но за цяла Европа на 10 е, дружества се падат 95% от доставките на енергия в Европа. Ето защо има голям дисбаланс между тези, които представляват интересите на всички европейци. това положение трябва да се промени. Направихме някои стъпки в сферата на енергетика, също и по линия на конкуренцията. Тук основната ни предпоставка в настоящото проучване е, че трябва да насърчаваме новаторските дейности, научно-развойните дейности в основните дружества, особено тези със седалище в Европа. Но поздравявам колегата депутат, който каза, че не сме стигнали достатъчно далеч в нашия доклад. Защото ако сумите, които се харчат от здравните системи са толкова големи, защо не се обръща по-голямо внимание на начина по който се образуват цените? И мисля, че тук има една конкретна сфера на връзката между оригиналните лекарства и генериците трябва да разгледаме по-задълбочено, но предварително не искаме да повдигаме никакви обвинения, без да имаме точна преценка на това, на което имат право потребителите и това, което може да стане на пазара. Това е последната ми забележка. Знам, че депутатите тук в залата имат други задачи, освен да си говорят с генералния директор. Да, благодаря. Благодарим ви. Имаше много въпроси, които не можаха да бъдат а, изяснени. И това е естествено но беше много интересно това, което ни казахте. За това ви благодаря от името на всички колеги. Господин генерален директор, благодаря също. Bien, euh, donc nous continuons. Така, нека да продължим по дневния ред. Квотите ще разгледаме на 2 декември. Сега ще разгледаме политика за качество на селско-стопанските продукти. и каква стратегия да се следва в бъдеще. Имаме доклада на Айозо. Госпожо Айозо, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Това е един доклад, който се концентрира върху бъдещето на селскостопанската политика и по-специално на политиката за качество на селскостопанските продукти. Що се отнася до обозначенията на происхода, географският происход, това е една от най-горещо дискутирани теми. Комисията пред слага две системи, географското обозначение и обозначението за происход да бъдат обединени. Повечето от депутатите от Комисията по селско стопанство са против, тъй като така се намалява значението на обозначението за происход. Обозначение за происход на продукта означава че се произвежда на това място и се преработва там. Докато при географското обозначение то не е такъв случай. И поради това съм против това обединяване на двете системи. Те не бива да се обединяват. По отношение на използването на европейско ниво. Това е споменато също и от комисията. Това е едно бюрократично облегчение, така да се каже. Има много заявки за признаване на географското обозначение или обозначението за происход, но е, се създава един вид двукласово общество. Пазара е ориентиран по правилата на конкуренцията. Трябва да се знае каква е ползата от тези висококачествени съсопански продукти. например, за спиртните напитки, виното, продукти по качеството. При виното и при спиртните напитки имаме обозначение, което отдавна съществува. И аз мятам, че ако сега направим промени, това може да доведе до объркване На международно ниво мисля, че е необходимо да се подобри защитата на обозначението за происход. На международно ниво висока е авторитет и поради това се извършва и фалшифициране. Например, при вината е известно това. Относно правилата за пласмент, обозначението за происход, състава на на продукта допринася за подобряването на имиджа на продукта, но, но не трябва да бъде това някакво излъскване, защото би голя, било голямо е, натоварване. Трябва да се е, даде происхода на суровините, това е наред, но все пак доброволно трябва да стават е, публикуването на тези данни. При хранителните стоки говориме също за това какво трябва да е показано на етикета. Твърде много неща вече сме предвидели, ни бива още да добавяме към етикирането. Комисията казва в своето съобщение, че трябва да има общо хоризонтално правило за всички различни правила, които са вертикални по отношение на пласмента. И това вероятно ще доведе до премахването на редица общностни правила. И поради това смятам, че сегашните стандарти на общността трябва да се запазят по вертикалата, защото има по-голяма прозрачност за пазара. Потребителя по-добре ще е информиран и поради това, както казах, трябва да останат стандартите. Аз съм против частните институции, например като Център за норми и това е предложение на комисията, доброволно да се дават нови данни, като, например, продукт от селско стопанство от царско стопанство в планинските райони. Относно въглеродния диоксид и емисиите от него, това нека да остане за по-нататък. Те първа се разработват системи за такива храни. Относно новото сертифициране и здравето на животните при екологичните фуражи, дали трябва да има обозначение, съответното обозначение трябва да се проучи този въпрос. Но това, което все повече се изисква, но не е предвидено в общността, е, е система за сертифициране в екологичното замеделие. Съответните рекламни мерки. Това са неща, които интересуват силно потребителя. Относно екоетикета, имаме такъв. И мисля, че е добре да има един общ европейски екологичен етикет. По-настояще имаме много различни етикети. При нас в Испания, например, с отделните автономни региони има 17 лого, различни логота на такива етикети, което обърква потребителя. Относно е, директивата за сертифициране, аз е, подкрепям комисията. Относно вътрешния пазар и различните частни системи, трябва да се вземат мерки, за да може колкото се може повече да бъдат хармонизирани частните е, хармонизиращи е, правила. Добрата практика трябва да се въведе. Това е, би било довело до голям напредък. И накрая искам да кажа за насърчаване на качествените продукти – в а, съобщението на комисията не се споменава за това, но е важно за продуктите на Европейския съюз. Не само при реклама в трети страни, както е при виното, но и в Европейския съюз трябва да се прави реклама. Реклама за вина на трет, в трети страни. Но и в рамките на Европейския съюз трябва да се направи повече. Важно е всички качествени продукти на Европейския съюз да се рекламират навън. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик, за тези интересни изложения. Господин Марио Тарейра има думата. Заповядайте. Госпожо председател, колеги, с голям интерес изслушах е, изказването на докладчика. Очевидно това е въпрос, който датира от дълго време обозначаването на происхода. Аз съм от район с е, големи сълскостопански традиции. Много често сме обсъждали различните типове обозначения, които се използват за продуктите. Напълно съм съгласен с докладчика, че трябва да запазим системата, за да избегнем допълнително объркване, нещо, което не е необходимо и в без това трудните за селското стопанство времена. Искам да повдигна и един друг въпрос за органичното земеделие. Колежката е съвсем права, че тук се използват най-различни етикети и графични знаци. В нейната страна има 17 различни екоетикети. Можете да си представите още колко по-сложно става положението във всичките 27 държави членки. Мисля, че ние тук трябва да поемем водеща роля по въпроса, с едно единно лого, с една единна търговска марка, мисля, че ще предприемем адекватни мерки. Още повече, че голям е пазарът на органичното земеделие днес. Той доста добре се развива. В моят район има много потребители, които купуват органични продукти. Господин Коси. Благодаря. И слушах това, което се каза по въпроса. Съгласен съм до голяма степен с докладчика. Мисля, че трябва да се прави разграничение между географското указание и защитеното обозначение на происхода, защото иначе ще се обърка потребителя. Друг важен въпрос е каква информация трябва да фигурира в етикета, в крайна сметка. Много често не може да се използва даден продукт, е, защото той не е в достатъчни количества или пък защото суровините са от трети страни. Ако на етикета се запише, че някои от суровините са от трети страни, това очевидно ще е проблем за фирмата, която се опитва да предлага подобни продукти. От друга страна, не е редно да се спестява някоя информация от етикета, защото на пазара ще се пускат продукти, изготвени от суровини от страни извън Европейският съюз, които може да не отговарят на европейските стандарти. Тук визирам сълскостопански продукти, които могат да се произвеждат с техники за култивиране, които са забранени в Европейския съюз. Да речем с използването на фунгициди или пестициди, които са забранени в Европейския съюз, но са разрешени в трети страни. И е ясно, че крайният продукт, който е произведен с подобни технологии, с подобни забранени вещества, ще представлява проблем за потребителя. Ако не включим тази информация в е, етикета, очевидно няма да предоставяме точна информация за потребителя. Да ви дам един пример. Медът е един типичен италиански продукт, Понякога се казва, че продуктът от част е изготвени в страни извън Европейския съюз. Други спестяват тази информация. Някой казва, че продукта просто е от Италия, спестяват всичката останала информация. Изглежда, че понякога съвсем ефтен мед е, се продава на пазара, като се твърди, че от Италия и въобще не се прави разграничение откъде идват суровините. Много малък е продукта на, а, делът на продуктите с обозначен происход. Ето защо искам докладчикът много да внимава, когато се съчетават двете изисквания. Пълна информация в етикета, разбираема за потребители от една страна и от друга да се гарантира максимално пълна информация. Благодаря, Кристин Клас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Йозо за нейния доклад и за нейното изложение. Ние трябва да се придържаме към темата. За какво става дума всъщност? Става дума за политика за качество на съскостопански продукти – и каква стратегия трябва да се следва. Това е темата. Госпожа Айозо говори за обозначението за происход и географското обозначение, което в Европа вече стана знак за качество или характеристика за качество, но тук а, става дума и за конкуренция така че наша задача е да намерим нещо насочено към бъдещето, което да ни обединява. Имаме основни принципи. Тези основни принципи са вградени в пазарният регламент на Европейската аграрна политика. Ето защо а, нашите общи неща са също европейски символ, економически символ. Когато казваме произвеждайте по принципите на Европейския съюз или по крос комплайенс една крилата дума, тя ни дава устойчиво производство. И смятам, че тук в Комисията по околна среда трябва да се грижиме за трайното, устойчивото производство на храни, но допълнително към това устойчиво запазва околната среда. Трябва да обърнем внимание на това. Е, когато мисля за глобалното, глобалната економика, ще е трудно да се обозначи точно происхода. Например, пицата. И, а, тя се състои от различни съставки. Какъв е происходът им? За това трябва да има един белег за качество, а, да се каже, например, италианска пица – и тогава е ясно, че става дума за региона, за Италия. Е, подкрепям госпожа Йозо, която казва, че обозначението за происход трябва да бъде доброволно. Устойчиви стопански продукти, устойчиви храни да се произвеждат, това е основата за всички европейски продукти. И накрая трябва да бъдат пласирани на пазара – според условията, как искаме да произвеждаме. Това може да е характеристика за качеството, което трябва да се стремим да го разширим. Благодаря. Благодаря, госпожо Клас. Господин Ви има думата. Аз искам да спомена моето име обозначението за происход не бива да го подобряваме, а географските данни са важни ли специфичните свойства. Това са неща, които са защитени, но страната на происход се дава. И един от най-честите въпроси на потребителят от моята страна е откъде идва яденето. Когато купувам пица, всъщност е все едно дали е произведена в Италия или а, Германия. Те искат да знаят обаче откъде идва месото за пицата. Тези, които искат да избягват дългия транспорт, имат право да узнаят откъде идват суровините, къде е приготвена пицата. Така че препоръки, мислям, че е добре. С комисия през март прие ясно дефиниция за обозначението за происход, не виждам противоречие за географското обозначение и общото обозначение на страната на происход. Аз бих поздравил, ако продължиме в тази насока, при големите пакети с храни можем да дискутираме, но аз съм на мнението на Съсопанската полиция, а, комисия. Тя смята, че обозначението за происход е инструмент на потребителя, за да може да прави по-добър избор. Затова бих искал да остане. Не бива да се създава конфликт между двата типа обозначения. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз се присъединявам към докладчицата. Смятам, че е разумно тези две системи на обозначение да ги запазим, тъй като добре се наложиха и смятам, че точно за малки и средни предприятия на сърското стопанство е много важно – ГГА и ГГУ, тези марки да бъдат запазени. И относно предложената мерка от комисията, а именно да разясниме на потребителите, че за определени храни има географски происход или има определена рецепта и трябва да бъдат готови да платят повече, става дума за това ценова политика, каква да бъде, така че потребителя да може да плаща за нещо, което е много важно за него. Не казвам, че индустриално произведените храни са по-лошо произведени, но трябва да се знае каква е рецептата и когато по, по, по съответна рецепта е изготвена, потребителят трябва да знае. Затова относно ети, етикетирането имаме големи е, развития напомням за дискусията, напомням, че не бива да има твърде много етикети върху храните, храните тъй като това ще обърка потребителите. Те ще загубят обзор върху характеристиките на хранителния продукт, така че някой път казват по-малко, значи повече. И тук въжи това, което би било разумно. Относно екологичният етикет, трябва да се помисли дали да не въведем европейските стандарти, за да няма е, да притиснеме частните е, фирми, които действат по различен начин. Така че от нас съм се интересувам какви конструктивни предложения ще има в Европейския съюз по тази тема. Благодаря. Благодаря, господин Сибер. Мадам Дюбон. може би една реакция на колегата Шрътър. Нидерландският потребител се интересува дали е истинско сирене върху пицата или е, е заместител на сирането. Важно е, че в тази дискусия да правим разлика между скъсопански продукти и преработени продукти. И когато говорим за тези две категории, особено при първичните стопански продукти, които са непреработени, е важно да има лого на Европейския съюз. Изискването, което се поставя на европейско ниво, е по-високо, отколкото в другите части на света и това иска потребителя да знае. В момента, в който се говори за доброволно обявяване на данни, например страна на происход или мястото, където е произведен продукто, госпожа Стайозо казва, а Йозо казва, това трябва да бъде доброволно. Искам да добавя, че доброволното използване на такива данни не ограничава, не бива да ограничава вътрешния пазар. Относно биоетикета, има дълга предистория. Още тази година трябваше да го имаме, но не се получи защото това биолого трябваше наново да бъде проектирано. Това е много важно за това, което въжи за европейското биолого, трябва да въжи, когато се импортират биопродукти в Европейския съюз. В комисията при бюджета, комисията комисията предлага повече пари да се отделят, за да може да се контролира. Трябва да се правят случайни проби. Комисията казва, че само върху хартия се правят контролите. Това не е достатъчно. Трябва инспекции на место да се правят единство при обозначенията, лого за въглеродния диоксид или нещо подобно, трябва ни единна дефиниция на европейско ниво за тези графични знаци. Иначе всеки супермаркет ще си има собствено лого. Теско, например, има за въглероден диоксид собствен, собствено лого. Всеки супермаркет, всяка фирма разработва собствено лого за въглеродния диоксид. Това означава, че в крайна сметка нищо няма да се получи. Трябва да има единна дефиниция. Това са моите допълнения. Иначе допълват становището на докладчицата. Э, Благодаря, ако няма допълнителни коментари. Преди да ви дам думата, госпожо докладчик. А не, има още един въпрос. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, αυτό που ήθελα να τονίσω σε μια έκθεση που... Благодаря много, госпожо председател. По тази интересен доклад исках да кажа, че от нас искат да създадем качествена политика политика за качеството на селскостопанските продукти в е, конкретен контекст. Е, една селскостопанска политика трябва да взема предвид и околната среда. Опитваме се също така да ограничим сълскостопанската дейност и населението, което се занимава с селско стопанство. Едновременно с това обаче фермерите искат политическа защита за своите доходи. Така че единственият начин да излезем от този контекст, който е толкова сложен за фермерите, особено в Южна Европа, е да се произвеждат висококачествени продукти. Разбира се, както бе казано, това са продукти, които са, се ползват от обозначението за происход, както и е, органични продукти. И така, имаме за цел да защитим и потребителите. И онези, които се грижат за тях. И така, занимаваме се с защита на околната среда, на естествената природа, на здравеопазването, на здравето на потребителите, е, но едновременно с това е добре да мислим и от гледна точка на колективния подход. Необходима ни е политика срещу генетично модифицираните продукти. Това е много важен момент, който може да ни помогнем да защитим висококачествената продукция. ако защитим и местното производство, освен защитаването на доходите на фермерите, ще защитаваме и планетата по този начин. И така, целта тук е да се намалят ам, разстоянията, на които се транспортират някои продукти, защото някой продукт може да бъде е, провежд, произвеждан природосъобразно в някаква далечена точка от земното кълбо, но това, че стига чак до тук, вече не е природосъобразно, защото трябва да се има предвид колко много въглероден диоксид е отделен при транспорта на този продукт до европейския потребител. Така че в, по отношение на природосъобразността на продуктите трябва да вземе предвид и политиката на транспорта. Защитата на местните форми на производство и органичните е, е, природосъобразни продукти трябва да се подкрепят чрез доклади като този чиято цел е да защитат тези продукти и да насръчат хората да въведат конкретни практики, като например използване на определено лого, инспекции и прочие. Благодаря. Благодаря, ако никой друг не иска думата. Преди да дам думата на докладчика за заключителни думи, и аз имам един въпрос. В точка 12 казвате, че трябва да насръчим интегрираното производство. Не се ли безпокоите, че това би могло да е подвеждащо? като се има предвид какво беше казано вече по отношение на многото етикети е, за природосъобразни продукти, също така е, географски обозначения, обозначения за происход и необходимостта да се произвежда природосъобразно, но това, което говорите вие за интегрираното производство, е, доста ме спокои, защото все пак имаме строги стандарти вече по отношение на пестицидите и благодаря отново за висококачествения ви доклад. Госпожа Аюзо. Нека да благодаря на всички, които се изказаха за техните коментари. Ще започна в самия с последния въпрос. Интегрираното производство. Що се отнесе до производството на храни в рамките на общата да селскостопанска политика, добре ли е да се говори за интегрирано производство? Ами може би си струва да се провери това. Става дума за допълнителни стандарти за качество. В Европейския съюз се приема за гарантирано, че всички продукти спазват а, високи стандарти по отношение на пестициди и прочие. Едновременно с това страните от Европейския съюз са пионери в областта на допълнителното качество и стандарти по отношение на географските обозначения и прочие и географски специалитети. Мисля, че е добре този тип гаранции да се запазят – заедно с, органи... с е, природосъобразното производство. Но това, което казвам аз е, че трябва да има европейско обозначение, европейско лого, а не да се допуска да има хиляди видове е, лога за природосъобразно производство, които се създават от е, различни действащи лица на пазара. Трябва да има едно единствено лого за природосъобразност в Европа. И всички тези въпроси, свързани с гарантираните етикети и специалитетите и прочие, това са просто стандарти. Така че говорим за три различни неща и трябва да ги държим а, отделно, да не ги объркваме. Например, а, географското а, обозначение или а, а, обозначение за происход обозначението за происход означава, че да кажем едно вино Бордо се произвежда от лузя, които растат в региона Бордо. Но за интегрираното производство вече говорим за различно ниво, защото е, по отношение на обозначението на происход хората вече ги познават. Като цяло е, европейските производители познават тези е, обозначения и ако а, е, ги смесим, ако смесим нещата отново, ще объркаме потребителите. Благодаря, госпожо докладчик, за отличната работа. Крайният срок за измененията е на 8 декември в 12 часа. Ще гласуваме по този доклад на 20 и 5 януари 2010 година и през феврари или март докладът ще се обсъди в пленарна зала. И така дневната ни, дневният ни ред бе олекотен, така че обявявам край на заседанието.